Кения, е, заменени с общ текст, знаете какъв е протоколния ред е, и така всичко е, с, с поименно гласуване по искане на НП. Моля, започнете гласуването. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 47 гласували, 46 има за, един въздържал се, няма против. Приема се с голямо мнозинство. С това приключваме. Протоколът ще бъде внесен на вниманието на пленарната зала на следващата сесия.